Ladies and gentlemen, welcome. Госпожи и господа, добре дошли, моля да заемете местата си. Ladies and gentlemen, welcome to this hearing entitled The Transatlantic Trade and Investment. Добре дошли, госпожи и господа, на изслушването под наслов е, Трансатлантическо инвестиционно е, и търговско е, партньорство, посветено в частност на механизма за разрешаване на спорове и арбитраж. Сърдечно приветствам колегите, членове на Комисията на парламента по международната търговия, както и председателя на тази комисия, мой съпредседател днес, господин Ланге. Разбирате, изслушването е съвместно между двете комисии, е, юридическата или по правните въпроси и по е, международната търговия. Това изслушване следва изслушването, проведено в Комисията по правните въпроси през феврари миналата година и посветено на е, нормативната ефективното съответствие е, с европейското право на споразумението за партньорство и инвестиции. Е, споразумението между САЩ и Европейския съюз по е, въпросите за нормативната уредба се смята за съществено преди да се пристъпи към споразуменията по отрасли. И ето защо днес ще подходим по два начина първо, тако, кажем, академично, като обсъждаме постигнатия напредък по различните теми най-общо, така да се каже хоризонтално, и вече практическия подход с оглед на конкретните практически проблеми, пред които би се изправило автомобилостроенето по повод на хармонизирането на различните правила и стандарти от технологичен характер, от гледна точка на продуктовата безопасност и за опазване на околната среда. Наред с нормативните аспекти, днешното изслушване ще бъде посветено и на дискусия от юридически характер за евентуалното разрешаване на спорове по международното право е, чрез механизми като международни съдилища, междудържавни е, спогодби, е, спогодба за разрешаване на спор между инвеститори и държава. Ще видим установената практика в държавите членки по линия на двустранни спогодби, които действат using international organizations such as the WTO possible separate... След това е, механизма на Световната търговска организация, евентуално Международен е, инвестиционен съд, медиация и така нататък. Е, Комисията по международна търговия отговаря в Европейския парламент за въпросите свързани с търговските спогодби и споразумения в отношенията между Европейския съюз и трети страни и регионални организации, докато Комисията по правните въпроси отговаря за тълкуването, прилагането и наблюдението и контрола за спазването на съюзното право. Тълкуването и прилагането съответно на международното право, доколкото Европейският съюз е засегната или заинтересована страна, подобряване и упростяване на нормотворчеството в Европейския съюз, гражданско право, процесуално право и мерки, свързани с съдебно и административно сътрудничество по гражданско-правни спорове. Ето защо нашите две комисии приеха да проведем съвместното си изслушване днес, за да почерпим от експертния потенциал на двете комисии. Темата на днешното изслушване е крайно навременна, имайки предвид, че комисията наскоро, европейската, публикува своите констатации по допитването, посветено на механизма за разрешаване на спорове инвеститор-държава. Това преди по-малко от две седмици, а следващия кръг на преговорите за инвестиционно-търговското споразумение с САЩ ще се, провери, ще се проведе следващата седмица в Брюксел. Ето защо сега ще дам думата на колегата Ланге за встъпителни думи и за да председателства първата част от днешното изслушване, посветено на механизма за разрешаване на спорове инвеститор държава. Благодаря, уважаеми колеги, колега Свобода, благодаря. Мисля, че е добра практика за нас да провеждаме общи заседания по неща, които ни интересуват. Защото е важно да имаме правна равнопоставеност, особено когато става дума за търговски споразумения. Радвам се, че ще имаме това изслушване днес заедно. Както казахме, става дума днес от една страна за защитата на инвеститорите от една страна, чрез механизма за разрешаване на спорове и от друга страна за сътрудничеството. Това, което ще правим днес, господин Свобода, наистина това е така. А, ще имаме изслушване, а следващата седмица ще имаме следващия кръг на преговорите и ще говорим за регула, за сътрудничеството в областта на законодателството. Имаме заключенията до споразумението и на тяхна база трябва да изготвим политически заключения. На следващо място ще направим в Европейския парламент едно обсъждане, междинно обсъждане, на което ще обсъдим къде сме стигнали, ще изслушаме компетентните комисии на, които, на което заседание ще ви поканим да предложите допълнителни коментари и идеи и графикът е през май да е излезем с общо заключение. Сега преминаваме към първата част на изслушването. А именно ще се занимаваме с въпроса за възможността за защита на инвеститорите и инвестициите. Това е много противоречив въпрос, който се обсъжда в обществеността в момента. По принцип, важен е въпросът как да създадем едно разумно законодателство, което да защити инвестициите. Всички страни се обединяват от, около тази цел – инвестициите трябва да бъдат защитени, а не дискриминирани. Това се отнася за европейски инвестиции в чужбина, но също така въжи и за чуждестранни инвеститори в Европейския съюз. Всички ние и нашите партньори сме съгласни с тази цел. Европейският съюз от 2009 година има компетенцията при изготвянето на такива договори и последствието е логично, а именно че ние трябва да обсъдим какво искаме да направим, да обсъдим с нашите партньори, като Канада, Сингапур, САЩ, Китай също така, с нашите партньори и Южна Корея включително, трябва да обсъдим начина по който да защитаваме инвестициите. И в крайна сметка не става дума само за споразумението за трансатлантическа търговия и инвестиционно партньорство. Става дума за инвеститорите от Европейския съюз. Преди 2009 година а, такива търговски споразумения а, бяха прерогатив на държавите членки, но и имаше 1400 двустранни споразумения, сключени с държавите членки и трети страни. Но сега, след 2009 година, наша задача е да преосмислим всички тези споразумения. Централно място в нашата политика заемат именно а, инвестициите и тяхната защита. Радвам се, че на наше разположение в момента са четирима експерти, които ще отговорят на въпроса ключовата роля на инвестициите. Те ще я опишат. И като първи оратор се радвам да поканя експерта от Европейската комисия, да поканя за неговото въведение господин Шлегелмилх. Благодаря и аз съм напълно съгласен с вас, господин Ланге, че разговора за разумната защита на инвеститорите е, в съответствие с нашите ценности в Европейския съюз е добре дошъл. Въпросът се дискутира не от вчера в парламента е, и аз с удоволствие ще се върна на него, като започнем от, от основните положения. Нека всъщност да видим, що е то механизъм за инвеститорско-държавна спогодба. При възникване на спор, по-нататък трета точка виждате някои основни факти. Ще огледаме на четвърто място аргументите за и против. И ще стигнем до, до заключения каква е позицията на Европейската комисия по-настоящем за реформа на механизма и така нататък. Първият въпрос, що е то? Е, отговорът е доста прост. Това е въпрос за механизъм за е, налагане изпълнението на определени международни задължения определени, казвам, твърде тясно определен кръг от международни задължения. Виждате не дискриминация, след като инвеститорът се е установил на територията на страната. На второ място не експроприация, е, без наличието на основанието обществен интерес и ефикасно обещетение. На трето място е, забрана на нелоялното или неравноправното отношение, т.е. Е, отказ от правосъдие и е, на четвърто място да не се ограничава износът на финансови средства. Казвам всичко това, е, за да се види какво е приложното поле. В споразумението за свободна търговия може да има и други поети задължения. Достъп до пазара, достъп до механизма на обществени поръчки, и други, но тези задължения, виждате, не подлежат на регулиране и мерки за принудително изпълнение по механизма за разрешаване на спорове. И още нещо, този механизъм няма за цел да обещети някаква загуба, пропуснати ползи, експроприацията е нещо съвсем друго. На второ място, защо са ни тези правила? Според мен, за разлика от друга стопанска дейност, капиталовложението, инвестицията е дългосрочен ангажимент. Е, един товар, една пратка, контейнер може да бъде пренасочен, е, ако не може да премине по местоназначение. Но знаете, че е, един сондажен кладенец, една далекосъобщителна мрежа не може да бъде просто пренесена на друго място. Значи е, инвеститорът поема дългосрочен ангажимент в и за определена страна и това дава основание за определен режим на защита. Още повече, че такава една защита повишава привлекателността на държавата, домакин на чуждестранните инвестиции. И честно казано, Европейският съюз залага в значителна степен на тази система. Ами, господин Ланги вече спомена, че въпросът, механизмът е заложен в близо половината от 3000-те действащи спогодби. Защо? Защото, в Европейски, защото Европейския съюз е най-големия световен инвеститор с повече, виждате, от 50% от всички световни инвестиции в резултат от което ние сме и най-голям потребител на тази система за разрешаване на спорове. Около половината от новите е, дела е, през 2013 година са по почин на европейски дружества. Най-значителният, най-значимият пример е, в това отношение е спора между европейски инвеститори в петролодобива и аржентинската държава. Там ставаше въпрос за експроприация. Сега как всъщност действа е, системата? Тя всъщност действа. И въпросът е дали е, тук е, се поставя под въпрос правовия, нормативния суверенитет на Европейския съюз и на държавите членки. 90% от случаите не са свързани с оспорване на някаква нормативна уредба, а по-скоро срещу прилагането и, т.е. срещу административни актове, на местни органи и на самоуправление, да кажем. Това в 90% от случаите. Не се спори срещу действащо законодателство. И освен това, не само най-вече големите транснационални компании са страни по такива спорове, изследванията сочат, че на средните до големите се падат около 45%, на малките е, и средните се падат близо една четвърт или една пета от случаите, което е, е доста впечатляващо. И дори физически лица е, са предявявали иск срещу държава по този механизъм. Сега, кои са аргументите, кои са, кои са доводите за и против този механизъм? Първо, е, трябва да се разчита на националните съдилища. Те са достатъчно добри. И що се отнася до националните съдилища, определено трябва да припомним, че международните задължения, предвидени в двустранните спогодби, не се прилагат пряко пред местно съдилище. Става въпрос за косвено действие на клаузите – един национален съд всъщност би могъл да обяви даден акт за нищожен и в повечето законодателства не се предвижда възможност местен съд всъщност да обяви за нищожно международно съглашение или международно поет ангажимент. На, на второ място, когато едно международно поето задължение не е пряко изпълнимо или пряко приложимо, съгласно националното е, законодателство, е, не винаги може да се разчита на солидността на местната съдебна система, просто защото тя предлага, прилага местното законодателство. Ако вземем е, е, Съединените щати, е, е, въпросът за недискриминация не може да се приложи с позоваване на националното законодателство. И още един пример от тази сфера. Съединените щати са завели около 130 иска в рамките на СТО, най-много от всички, и някои от тях са посветени на недискриминацията. А вътрешните, местните съдилища на Съединените щати е, никога не биха приложили пряко е, клаузи на споразумение за свободна търговия или на Световната търговска организация. От друга страна в Европейския съюз има много е, категорични и изрични положения за недискриминацията по линия на съюзните договори, така че пред Европейски съд е възможно да се предяви такъв иск. Вторият въпрос е защо да не се търси урегулиране на, на спора по линия на междудържавните спорове. Както казах, 90% от случаите са насочени срещу административни актове. И ако тръгнем по линия на механизма на СТО за уреждане на спорове между държави, е, механизмът в рамките на СТО е, може да се справи с една шепа е, дела годишно и то само ако имат системна значимост, ако са от общ характер. Освен това, не би било в наш интерес да възприемаме такъв механизъм, защото <clears throat> ще трябва тогава да се прави подбор на споровете, да се арбитрира между държавите членки и фактически инвеститорът би разчитал на добрата воля и добросъвестност на държавата за е, разрешаването на спор, който е от по-скоро частен характер. Както вече казах, това, че основният модел и самият инвеститор да предяви иска, е, е такъв какъвто е, е, фактически прави този механизъм за разрешаване на спорове максимално ефикасен. Разбира се, той не е съвършен. Е, напротив, е, ние сме констатирали редица отношения, в които системата би могла да бъде усъвършенствана. И не веднъж всъщност тук сме казвали, че проекто споразуменията между ЕС и Канада от една страна, ЕС и Сингапур от друга, са образец за усъвършенстване на механизма. При пълна прозрачност и с ефикасен, независим арбитраж и е, надзор от страна на държавата. По-нататък ще видите, е, за тези, които се интересуват от детайлите, съм предвидел отделна иллюстрация таблица, е, сравнителна, виждате, която показва всички нововведения, които е, са въведени от Лисабонския договор на СПА. За понеже в началото се е, председателите тук споменаха от допитване до заинтересованите страни, ние също е, се допитахме и няма да крия от вас, че общо реакцията е доста скептична, ако не и твърде скептична. Е, но пък произлязаха много добри идеи, за реформа на системата и ние очертаваме четири направления на по-нататъчна работа. Като Виждате, трябва да се обърне внимание е, на още по-ефикасна защита на правото да се регламентира по законов ред, е, да бъдат създадени и да функционират арбитражни съдилища. На трето място отново да разгледаме как да взаимодействат местните съдебни системи, не само за избягване на успоредни производства, което вече сме постигнали, а и с оглед на разделението на, на компетентностите. И на последно място, е, доста е, се изказват в подкрепа на втора инстанция, е, пред която да може да се обжалва. Е, първоначално постановеното решение по спор между държава и инвеститор. Благодаря. Благодаря. Е, позицията ви бе достатъчно ясна. Е, следващият ни оратор е господин доктор Фрая, госпожа доктор Фрая Бейтенс, доцент е, юрист от Лайденския университет. and International Organization. The floor is yours. Um, thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря ви първо за възможността да хвърля една малко по-теоретична светлина върху въпроса. Изцяло съм съгласен с повечето казано току-що от представителя на комисията. Накратко ще засегна три въпроса. Първо, защо е, е необходима такава уредба на споровете? Има няколко разпространени недоразумения, които все така се срещат в документи и разговори по въпроса и най-сетне анализ на ползата, анализ на евентуалната издръжка на такъв, в един механизъм. И кое би взело превес. Първо, защо тази система? Тя е създадена като реакция срещу произвола на административните органи. Ако си помислите, това са корените и на правото в защита на правата на човек. Е, на времето е имало дипломатическа защита, при което е, държавата по, гражданство, е, по гражданство на ищеца е можела да се намеси в негова защита, но тя не е била достатъчно ефикасна, защото е, свърз... е била свързана с сериозен произвол и то в ущърп на ищец. Е, така че една от альтернативите е да се завърнем към междудържавния арбитраж и честно казано аз твърде се съмнявам в достоинствата на такова едно разрешение – защото по този начин конкретни стопански спорове биха били изведени на е, равнището на международните дипломатически спорове, е, при което е, окончателното решение би, основ... би било основано не толкова на фактическата щета, нанесена на инвеститора, нали, а на интересите на дадена държава. This is not a system just for large companies. This is used quite a lot by По-нататък опитът сочи, че в повечето спорове печели държават. А в случаите, в които печели инвеститорът, обикновено обещетението е далеч по-малко от това, което е претендирал. Освен това, през последните десетилетия повечето от инвеститорите ищци са от Европейския съюз, най-вече от трите водещи държави Холандия, Великобритания и Германия – далеч повече, отколкото исковете предявени от американски инвеститори. С едно голямо изключение, но както казах, тук не става въпрос за оспорване на действащо законодателство, а на конкретни административни актове. И що се отнася до ползата и разходите, националните съдилища, както нерядко се твърди, са достатъчно добри. И разбира се, е, средства за защита има съгласно националното законодателство и на ЕС и на САЩ. От което не следва обаче, че практиката е еднообразна, особено когато се намесят политически съображения. Дори в съзнанието, в съвестта на съда има нещо такова като е, лоялност към собствената страна. Е, освен това, международното право не се прилага пряко дори в Европейския съюз. Наскоро имаше едно такова дело, при което неправителствена организация се опита да се позове на международен договор за опазването на околната среда пред самия съд на Европейския съд и той отхвърли този аргумент. Така че не можем да сме сигурни, че един национален съд би приложил международно правна норма. Освен това, нерядко се казва, добре, след като имаме достатъчно ефикасна национална правосъдна система, защо ни е международна? Тогава контравъпросът е, обикновено е значи ли това, че вие бихте се отказали от Европейския съд за правата на човек? Понеже в крайна краища всички държави членки на Европейския съюз има достатъчно добър вътрешен механизъм за защита на правата на човек. Но И сега, разбира се, този механизъм би могъл да бъде насочен към най-тежките случаи, в които Националният съд не е успял да се справи по някаква причина. И е, твърде често разпространено е заблуждението, че производствата пред Национален съд са по-ефтини. Нека да не забравяме, че в такива случаи държавата е, също трябва да плати собствените си разноски и е, разходите по делото. И вече ако се стигне до второинстанционно производство и обжалване пред Върховния съд, е, разноските далеч няма да бъдат толкова малки. Дали системата е съвършена? Не, в никакъв случай. Дори не можем да твърдим, че е особено добра. Определено има какво да се подобри. И един от е, начините е международния договор да бъде формулиран така, че определението на инвеститори и инвестиции да бъде достатъчно стеснително, за да се избегнат всякакви злоупотреби. Примерно да бъде, да бъде изключен банковия отрасъл. По-нататък фрази като лоялно и равноправно отношение са доста мъгляви биха могли да бъдат изключени също така някои права, които да не подлежат на защита. Например, правото на достъп до пазара, т.е. да се защитават само установилите си инвеститори. Да бъдат изключени така наречените общи клаузи шапка, е, т.е. един търговски спор да се превръща в международно правен акт, което определено е не е основателно. И най-сетне може в спогодбата да се е, включи съображение за правния ред, така наречената обществена политика, за околна среда, за права на човек. Това е възможно, е, но повечето държави членки се въздържат на този етап от такава стъпка. По-нататък, е, възможно е да се ограничи процесуалния достъп до този механизъм за разрешаване на спорове. Първото решение би било да бъдат изчерпани всички местни средства за защита, преди да се отиде на международен арбитраж. Вероятно така би бил намален броя на споровете, но пък от друга страна биха могли да пораснат разходите, защото първо ще се върви по националното производство нали, и като се изчерпи то, ще се отива на международно, което от друга страна пък може да увеличи и продължителността. Нали, ако вземете практиката на съда за правата на човека, там с десетилетия се глачат някои дела, така че това едва ли е уместно. По-нататък на инвеститора може да се предложи да избере едно от двете. Или пред национален съд, или е, пред е, Международния съд е, за разрешаване на такива спорове, но не и едното и другото. След това може да се предвидят гаранции срещу лекомислените, несериозните искове. Съдът може да не даде ход на явно неоснователен иск, например. Това може да се свърже по-нататък с принципа губещият плаща. Значи, ако ищецът предявява явно неоснователен иск, той може да бъде осъден да поеме всички направени разноски, не само за производството, но и собствените правни разноски на ответник. И най-сетне да се върви по линия на медиацията. Медиацията може да стане задължителна и предшестваща механизма за разрешаване на спорове. И ако инвеститорът се откаже от медиация, няма да има право да предяви арбитражен иск. И най-сетне е, в самия процес, в самия механизъм могат да се включат някои гаранции. Значи след като е даден ход, даден ход на, на арбитражното производство, това не следва, че Европейския съюз случай не, бих, не би могъл да се защити и най-вече по линия на прозрачността. По настоящем арбитражните решения са публични, с някои много малко изключения, след като бъдат постановени. Но информация за спора може да се разпространява и предварително. С доказателствата, които навежда едната и другата страна. В рамките на нафта това вече го има. Това е североамериканското споразумение за свободна търговия. И и става въпрос още повече за публични заседания на арбитражния съд, които събират публика, честно казано. И това повишава качеството на производството. След това може да се прият изключения за поверителна информация на държавата или за търговска тайна, но, но това би могло да става по преценка на съда и то стеснително. Друг вариант е да се даде активна роля на страни, които са страна по договора или по спогодбата, но не и по конкретния спор както и на някои други заинтересовани страни, като международни е, неправителствени или неправителствени организации, просто така, по линия на така наречените приятели на съда. След това може да се предвиди кодекс на поведение. Едно от възраженията срещу този механизъм е, че арбитражните съдии са твърде малко. Но това е просто защото страните по един арбитражен спор са склонни да назначават едни и същи. Така става. Но може пък да има, да се предвидят ясни правила за оповестяване на евентуално несъответствие на интереси. Е това, това, което предлага комисията. Един списък от арбитражни съдии, е, който е известен преди да възникне спор. И това може да бъдат няколко десетки души, и измежду тях да се е, избира арбитражен съдия. По-нататък един въззивен е, второинстанционен механизъм би бил е, на много добро допълнение към системата, защото ще повиши легитимността и предвидимостта на системата, би ни предпазил от съдебни грешки. Недостатъка е, че това би удължило и ускъпило производството. От това не следва обаче, че дори да е на лице възможността за обжалване, всички биха обжалвали. Ако вземете практиката на СТО, там има а, апелативна инстанция, в началото повечето загубили пред първата инстанция обжалвах. Лека по лека, обаче броят им намаля, защото практиката на първоинстанционния и на второинстанционния състав порасна по обем и, и за страните беше вече е ясно какви са шансовете при едно обжалване. След това, въпроса за един постоянен съд, за да не определят произволно страните състава на, на арбитражния съд. Но дали това е толкова добро? Е, постоянният съд се нуждае от сграда, административно обезпечаване, постоянно назначени съдии, т.е разходи за заплати и така нататък, допълнителен разход, дали това би означавало по-високо качество, не е ясно. След това дали може да се създаде постоянен съд за всички инвестиционни спорове, т.е. не само по спогодбата с САЩ, а и по всички други спогодби. В такъв случай всички търговски партньори ще трябва да го приемат, което е политически малко нереалистично правен е опит в СТО или с многостранното търговско споразумение, но не е успешен. И в края кращата от този анализ излиза, че някои неща трябва да се подобрят. Първо, по-добри договорни положения, по-обширни, -по с по-точно определено приложно поле, при това стеснително не на последно място на основание правовия ред на държавата, с ограничаване на процесуалния достъп, с предвиждането на предварителни фази, преди да се стигне до арбитража, в това число медиация. Но определено някакъв филтър на несериозните или явно неоснователни искове – и гаранции на, на прозрачност, кодекс на поведение и втора инстанция. В заключение, според мен, едно от най-важните неща е да се предостави коректна и пълна информация. Примерно, ако говорим за тайно постановени арбитражни е, решения е, от е, пристрастни съдии, които отсъждат в разрез с националното законодателство, не, ние спокойно бихме могли да кажем, че подобни е, твърдени обвинения са неверни, но по-добре е всички, широката общественост, да е запозната предварително с фактите. Сега, е, това, което се предлага по е, проекто споразумението с САЩ, има своите недостатъци, но има и много предимства, така че не би трябвало те да бъдат жертвани заради някои недостатъци. Е, и нещо повече, това партньорско споразумение би могло да се превърне в образец за други е, търговски отношения е, между ЕС и, да кажем, Китай. Много трудно би било Европейският съюз да се откаже от включването на такъв механизъм в отношенията си с САЩ и след това да настоява за включването му в отношенията му с Китай. И общо взето, включването на такъв един механизъм би било катализатор за усъвършенстване на цялостното инвестиционно право по света. Благодаря. Следващият ми докладчик е господин Джеймс Сан, директор инвестиции и стопанска дейност, конференция на ООН за търговия и развитие, УНКТАТ report. Mr. Sahn, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, it is my honor to be invited to the, to the European Parliament. Благодаря. Много благодаря за поканата и за възможността да обменя мнение с вас по този така важен въпрос. Предполагам, че този въпрос е бил вече дискутиран в парламента. Искам да ви напомня, че, че механизма за разрешаване на спорове е правоприлагащ механизъм и той се прилага при различни търговски споразумения. Така че не бива да го гледаме изолирано, а свързано с различни разпоредби и а, съответните правила. Има връзка между материалните разпоредби когато говорим за реформата на, на механизма за разрешаване на спорове. В този смисъл трябва да се взима предвид съдържанието, същността на самото споразумение, за да се избегне подхода парче по парче. Ще се спре на основните моменти, които са подчертани в а, моята писмена презентация. Най-напред ще се спе пред предизвикателствата, пред международните режими, основни факти при използването на механизма за спорове и накрая ще се спра, спра на положителните отрицателните черти на механизма, след което най-важната част от презентацията ми е анализ на начина на приложение на отделните опции, зададени от механизма за разрешаване на спорове. consisting of 3,260 investment treaties at bilateral regional Както чухме, съществуват вече в Европейския съюз на 3000 договора а, до края на 2014 година в Европейския съюз. Ето защо механизмът за разрешаване на спорове е много сложен. Няма е, лесно решение, както знаем, няма бързо решение, кратък път е, в тази област. Има три основни предизвикателства – най-напред политическото пространство, което е свързано за правилна а, нормативна база от страна на държавите членки. На второ място интегриране на целите за устойчиво развитие в общите разпоредби. И всъщност това се отнася за всички досегашни договори на Европейския съюз. И на следващо място системните предизвикателства. Това се налага поради много комплицирана, много сложната материя на международното търговско право. А сега ще говоря за начините за реформиране на механизма за споровете. Ще ви дам някои основни данни. Общият брой на случаите, които са базирани, които не са базирани на договори, е 608 до края на миналата година. Това е тенденция на повишаване а, в сравнение с миналата година. Голямата част от искове са представени от страна на инвеститори от трети страни, инвеститори от щатите са представили 22% от исковете, а инвеститори от Европа около над 50%. Над 70% от казусите са от страна на трети страни, е, където управлението е слабо. Ако погледнем механизма за разрешаване на спорове в по-широка перспектива, ще видим, че около 26 и долара е, са разходите за средно за един процес. Около Около 900 хиляди е средната сума, за която става дума при разрешаването на споровете. През последните 20 на година ни има, както казах, около 600 казуса. Има и допълнителни случаи, които не са е, известни но като цяло тези искове са малко на брой. Някои казуси засягат основни области на политиката, някои основни политически области, като например енергетика, здравеопазване и реагиране на кризи. Така че някои казуси включват много големи суми. Ето защо е трябва да се преценят плюсовете и минусите на механизма и да се погрижим така да е формулиран и структуриран механизма, че всички страни да видят своите интереси правилно защитени. Аз съм направил анализ на положителните и отрицателните страни на механизма, няма да ги повтарям. Преминавам към следващата част на презентацията си а именно реформата на механизма. На къде трябва да се придвижим? Днес дебатът за механизма не е да имаме ли механизъм или не, а въпросът е на къде да вървим в бъдеще при положение, че имаме този механизъм и какви подобрения трябва да се направят в механизма, ако решим да го задържим и да го прилагаме. Първият въпрос е свързан с разрешаването на спорове в рамките на механизма. Ще започна с различните опции, а именно най-напред да се откажем от целия механизъм. Какво ще се получи? Тогава инвеститорите трябва да се обърнат към националните съдилища и международните спорове трябва да станат национални. Това са това е опцията, ако нямаме механизъм за разрешаване на спорове. Сега за местното разрешаване на спорове. За, по, тази, по този въпрос господин Шлегел Нейшлег е вече каза основните моменти, аз няма да ги повтарям. Само ще подчертая, че има някои въпроси, които трябва да се вземат предвид. Най-напред на ниво ТТИП, а именно Европейският съд би искал на европейско равнище да може да вземе решение по ТТИП и по принцип по международни споразумение. Мисля, че господин Шлегел ми вече засегна този въпрос. На следващо място, за всички европейски договори, т.е. не само за договора с щатите, а и с други страни, Тоест, това се отнася и за бъдещите договори тези е, възможни спорове би трябвало да се решават от националните съдилища. На второ място имаме разрешаване на спорове държава, на държавно равнище. Всички, е, във всички споразумения за търговия и партньорство е заложен такъв, такава опция за разрешаване на спорове. Тогава може да се запит, запитаме защо да не е, продължим да прилагаме този механизъм разрешаване на държавно равнище. Въпросът е, че страната домакин когато един инвеститор иска да защити своите интереси, тогава неговата страна на происход може би ще иска ограничаване на обхвата на спора. Така че това е много голяма слабост на този вид разрешаване на споровете, защото инвеститорът се оказва зависим от своето правителство да го защити. Трябва да се убеди цялото правителство, че има нарушаване на договора и то е толкова сериозно, че трябва да се застрашат международните отношения с дадената страна. В много случаи битката е предварително загубена за малки инвеститори. виждаме една голяма разлика между механизма за разрешаване на спорове между инвеститори и държава и разрешаването на спорове на държавно равнище. От една страна имаме представяне на държавата като цяло, докато в другия случай имаме представяне на един инвеститор като такъв. Затова един инвеститор във всички случаи би предпочел механизма за разрешаване на спорова, спорове между инвеститор и държава. И така този механизъм разчита на факта, че проблемите по принцип биха могли да бъдат решени в неговите рамки. Ако се вземе решение да се задържи този механизъм, тогава ще имаме следните опции за реформа на механизма. Този въпрос се разглежда от години и се разглежда в световен план. Имаме до сега пет разработени възможности за реформи. Петте възможности включват намаляване на достъпа на инвеститора до механизма, подобряване на функционирането на международните конвенции, свързани с механизма, като например конвенциите за установяване на инвеститора, разрешаване на е, спорове. Втората опция е реформиране чрез разпоредби, заложени в индивидуални споразумения с инвеститора. На трето място е създаването на съд, за който да се занимава международен съд, за специал, който да се занимава специално с въпроси за инвеститорите. На, следно, на следващо място имаме процедурите, помирителната процедура и процедурата на медиация. Както каза и председателят, един международен съд, един възможен механизъм за подаване на, на жалби, на възражения като втора инстанция, тези опции биха дали възможности на инвеститора да види защитени своите права. Тези опции са многообещаващи, защото те, дават добре, те задават добре дефинирани реформи, които могат да се приложат много лесно. Останалите реформи са по-трудни за приложение. Международния са тази опция – това означава, че Международният трибунал би трябвало да бъде заменен до някъде от този нов орган. Проблем е назначаването на, съ, на, на съди. Би трябвало да има и апелативна камера, което осложнява нещата. Този орган по принцип би имал глобална компетентност, компетенция, Такава институция би могла да подобри легитимността и прозрачността на механизма за разрешаване на спорове, ще допринесе за последователността на решенията и за прозрачността. Проблемът обаче тук е, че създаването на един такъв съд е огромно предизвикателство. Това е въпрос на консенсус между държавите и на възможност за създаването изобщо на такъв орган. Въпреки това, такъв един постоянен съд би бил, може би, по-добре да бъде създаден на двустранни начала, в двустранен контекст или в местен контекст, такъв какъвто контекст е зададен чрез споразумението ТИТИП. Въпреки това, до момента а, не знаем за съществуването на такъв а, орган, с такива компетенции и не знаем дали страните биха, дали отделните страни биха били съгласни да създадат такъв един орган. Идеята за апелативен орган не е нова. Има разпоредби в е, механизма, които предполагат една такава апелативна процедура. Има много аргументи, които говорят за апелативната процедура. Когато имаме решение на първа инстанция, те могат да бъдат обжалвани, но ако всички но ако има процедури на обжалване по всичките тези 3000 договори, това би било страхотно натоварване, защото всеки договор би трябвало да бъде тълкуван в неговия собствен контекст и това би накърнило предвидимостта на решенията на този съд. Альтернативното, альтернативното помирение и решаване на спорове – е, това е важен и полезен инструмент, но той не може да замени всички останали. И така накратко, какво ни трябва? Трябва ни нов механизъм. Нека да ви дам моето основно послание. Имаме необходимост от комбинация на подходи. Трябва ни един смесен подход. Не може да имаме един конкретен подход. Трябва да вземем предвид всички инвестиционни режими, за които става дума и да осигурим тяхното последователно прилагане. Освен това, трябва да се справим и с предизвикателствата пред инвестициите в 21 век. И така, сега давам думата на професор Штефан Хинденланг от Свободния университет в Берлин. Той ще ни представи накратко едно изследване, една, е, една презентация посветена на Експо 2014 година. Господ, професор Ян Кюпер е негов автор. Chairman, thank you very much for the opportunity to present briefly the uh, main findings of Благодаря, господин председател ще се опитам да представя три основни проучвания, събрани в едно. През изминалата година професор Калбал, професор Денис и аз се опитахме да допринесем с нашите дейности към настоящия дебат за защитата на инвеститорите при съществуващите вече споразумения с Канада, така наречената СЕТА, с Сингапур и бъдещите евентуални. Това, което аз мога да кажа е, е че и в трите проучвания има едно важно послание. А именно, че Европейският съюз трябва да включи а, такива инвестиционни глави във всичките си споразумения за свободна търговия и когато е необходимо да преговаря а, самостоятелни инвестиционни споразумения. Трябва да има такъв, такъв гарант си чрез подобен механизъм. И а, Европейският съюз може да по този начин да направи голям принос към развитието на международното върховенство на закона и да защити едновременно с това европейските инвестиции в чужбина. Като начало на проучването беше, за такова начало ни послужи текста на СЕТА, това е споразумението с Канада. Ако съпоставим с всички останали е, инвестиционни споразумения, включително и тези между отделните държави членки, е, СЕТА е, е всъщност нова стъпка. Там има ново е, качество на защита на, инвестиции, на инвеститорите нека да не забравяме, че СЕТА е силно повлияна от американските и канадските закони за защита на инвеститорите и съответно има големи правила, много ясно формулирани относно правото за отсъждане и безпристрастността. Имаме базиране на сета относно регулаторния подход, но все пак имаме основни е, предизвикателства, които остават в пет области. Тези пет области а, е, са области за бъдеща дейност, така както го каза и комисията в е, своето комюнике за а, относно тип и а, предизвикателството на тип. Нека обаче да кажа, че тук, когато съм работил, не съм е, се базирал на това комюнике на комисията и на техните проучванията. Нашите идеи. Първо, настоящия текст на сета не включва достатъчно националните правни системи и е, вярно е, че ние успяваме някакси да съчетаем европейското, холандското и другите европейски а, правови системи. Но при сета имаме а, едно даване в рамките на международното, но това е отслабва националните системи. Третата страна а, рядко се споменава. Много често а, при сета трябва да се подобри а, хармонизацията, съгласуваността на тълкуването. Трето, настоящото споразумение не а, премахва напълно схващането относно а, настоящите съдебни системи. И арбитражните съдилища, съдилища и съветниците много често се сменят ролите, което пък може да доведе до една неприятна, неприятен, до един неприятен възглед върху тях. Четвърто, административните проблеми при сета са силно критикувани. Например, начинът по който се избират съдиите, а също така дали те са част от международна организация там, където Европейския съюз иска напълна безпристрастност. И накрая, механизма за решаване на съдебни спорове на СЕТА може да се окаже не напълно съвместим с европейските закони, тъй като не взима под внимание Европейският съд и автономията на европейското право. Така че това, което, от което има нужда Европа, е иновативен, независим модел за, за решаване на съдебни спорове, който да защитава европейските интереси. Европейският модел може да защитава инвеститорите в чужбина по ефикасен начин и да се създадат нови световни стандарти, които пък да са стимул за инвестициите и да се установи баланс между спазването на човешките права, и инвестициите и по също така да се допринесат за изграждане и разпространение на европейските ценности. Такъв модел включва достатъчно функционирането на националните съдилища в Европа и едновременно с това и а, този механизъм. И а, съдържа защита на а, фундаменталните права. Това споразумение може да запази както европейското национално законодателство и дори да го подсили с такива международни правила, които да препращат към националните подобни предадени е, случаи. Естествено, тези правила трябва да бъдат е, коригирани гъвкаво. И също трябва да не се спираме само на конкретните европейски споразумения. Тези правила трябва да бъдат достатъчно свободни, за да могат да се адаптират и към правилата и към споразуменията, подписани с трети страни. Европейският модел също трябва да бъде по-силен от европейските национални правила и трябва също да се помисли за това, като с избора на съдиите, които ще участват. Трябва да се помисли за процедурите, по които всеки един от съдиите ще трябва да се квалифицира за участие в подобен съд. И европейският модел трябва да делегира административни решения към международните арбитражни институции, които се базират в Европа, които пък трябва да дават достатъчно гаранции е, за неутралност, за обективност, е, като такива международни. И съответно, висшите органи не трябва да правят, да правят никакви дискриминации основа на различни споразумения, било то сета и други. Европейският модел също трябва да запази достатъчно автономията ни и монопола на Европейският съд. Това означава, че модела, новият модел трябва да бъде а, предпазен от едно разводняване или размиване от други правила. И съдът, Европейският съд, може също да участва с дадено тълкуване. За да се избегне всякакво, всякаква несигурност, трябва всяко едно споразумение, което се тръгне да се подписва, да бъде представено на Европейския съд за становище и евентуално после да бъде ратифицирано преди да се приложи на практика. Европейската комисия като цяло успява на този етап да наложи нашите искания, особено по економическите въпроси. Но остават още доста отворени въпроси. И сега това е възможността за Европа и за Европейския парламент да защитят Европа и да я направят атрактивна и устойчива за бъдещите години. Благодаря. Благодаря за това кратко и точно представяне. А сега въпроси и отговори. Моля, бъдете кратки, точни. Това е сесия за въпроси, а не за изказвания. И моля, като задавате въпроса, уточнете към кого е отправен той, за да може съответното лице да отговори. Така че, първият оратор е Ема Макларен. Благодаря, господин председател. Благодаря също на всички изказали се от нашите гости. И наистина, това, което става ясно този следобед е, че наистина имаме нужда от защита на инвеститорите под една или друга форма. Това не е просто решение не можем просто да кажем и ще го направим. Но виждаме от това, което ни се казва днес, е, че инвеститорите от Европейския съюз всъщност са тези, които най-често използват този вид механизми. И трябва да видим как да подобрим това, този механизъм, който вече съществува и е съответно да гарантираме, че нашите инвеститори ще получат нужната защита, която очакват. И въпросът ми е до каква степен ще се гарантира достъпа до този механизъм на малките, на, от малките и средни предприятия? Дали той няма да е още по-скъп, още по-труден за тях? Дали няма да ги отблъсне? А, а всъщност нашата идея е да им дадем възможност за инвестиции. Така че искам просто да помислим как евентуално да подобрим насоката на основния текст, на базисния текст за сета. И също се обръщам към професора, който говори накрая, който казва, че трябва да направим повече с този механизъм, за да ам, премахнем общественото мнение за този тип споразумение как наистина можем да избегнем всякакви такива грешки, но бихте ли ни казали как да го направим? Благодаря. Яник. Мерси, je évidemment. Благодаря. А, ще задам въпрос, няма да правя изказване. Първи въпрос към господин Браун от Европейската комисия. Когато казвате, че при обществените консултации има по-скоро скептични отговори, а, нека да кажа, че почти 97% от отговорите са отрицателни. Тоест, поне 144 хиляди от, да кажем, 500 хиляди. Вижте, всички сме съгласни, че трябва да се защитават инвеститорите и че винаги може да се случи един инвеститор да спори някакво решение, било на местни власти, на федерални власти, на държава и така нататък. Но въпросът е кой наистина трябва да участва в тези, е, тези е, спорове, в смисъл който ги отсъжда, дали това да са адвокати, дали да са национални адвокати и така нататък. професора по право госпожа Батенс може ли да ни потвърди, че тя работи за Европейският съвет и по-специално за съвета, свързан с химическата индустрия и че не може да участва в такива арбитражи. И после, относно тези 4000 споразумения за инвестиции, бихте ли ни казали колко изтичат сега или скоро? защото ако ще трябва да правим нова стратегия за инвестиции, трябва да знаем какво ни е пространството. И а, е, това беше към а, е, третият оратор и четвъртият, сега към четвъртият оратор. А, е, колко държави, а, тук цитирахте няколко, Холандия, Франция, а, бихте ли ни казали кои от държавите са с, слаба юридическа система и затова имат нужда от такива механизми? Благодаря. Господин Шуста. Благодаря. Имам един въпрос. Има ли статистика от последните 10-15 години за инвестиции, които не са се случили между Штатите и Европа, където не е имало двустранен механизъм за разрешаване на спорове? Значи, има ли някаква такава статистика за не случили се инвестиции. Въпросът е към госпожа Бетен си представители на комисията. А, някои от изказванията бяха противоречиви, т.е. от една страна трябва да се изчепа възможността за на, на национал, предлагана от националните съдилища, от друга страна обаче се каза, че националните съдилища нямат компетенции, т.е. не може да се, използ... да се изчерпят ем, техните възможности за разрешаване на спорове. Добре, в такъв случай какво става за ТТИП? Може ли да се оговори, че държавите трябва да предприемат реформи, така щото чуждестранните инвеститори са равнопоставени на местните инвеститори? Е, на това. Това се нарича равнопоставяне. Това може би може да се е, да заложи в ТИТИП. И на последно място, Международния съд. А, това би било място, където седят не независими съдии, които съдии да решават нещата случай по случай. Освен това, казва се, че разходите по принцип са много, много големи. Има ли изследвания за евентуалните разходи за един такъв международен съд? Хайде Алтела. Yeah, Благодаря, господин председател. Чухме много интересни идеи за това как би изглеждало едно подобрено споразумение, един подобрен механизъм за решаване на спорове. Но все пак обръщам се към господин Жан. Когато казахте, че а, един такъв механизъм не трябва да се разглежда отделно от основните елементи на споразумението. Когато говорим за те тип, Струва ми се, че нашата позиция и американската са на доста направо в различни светове. И се обръщам към господин Джан и към доктор Батенс. Ако наистина искаме да се позовем на член 20 за общите изключения от споразумението на СТО ГАД, как държавите ще оправдават политическите мерки, които се предприемат за защита на инвеститорите. И какъв е опита от практиката на СТО? Професор Хинделанг също каза нещо интересно, а именно, че този механизъм може да не съответства напълно на европейските закони. И някои наистина обърнаха внимание на решението на Европейския съд 18 декември за несъвместимостта на достъпа до Европейският съд за човешки права. Така че имате ли други причини за подобни изказвания? Добре. Колеги, моля бъдете кратки, защото има още много други желаящи да вземат думата. Господин Секер. Благодаря, господин председател. А относно казаното, мисля, че е важно да разберем дали сме успели да подобрим нещата. Това засяга определен брой случаи. И видяхме, че не става просто за замяна на националните съдилища а по-скоро да се дадат правни гаранции, юридически гаранции и сигурност на инвеститорите, за да не се сблъскат те с дискриминация или с експроприация, когато се сблъскат с един инвеститор от съответната държава. Така че трябва да помислим какви предложения за подобрения можем да предложим, било то кодекс на поведение и други. Аз съм против включването на а, обжалване тук. Юридическата сигурност минава през окончателни решения. Иначе ще затънем в едни дълги процедури, които всъщност няма да увеличат юридическата сигурност. Господин Андерсен сега. Благодаря, господин е, председател. Важен елемент в този механизъм е евентуалното увеличаване на чуждестранните инвестиции. Това е един основен аргумент. Но според това, което аз знам, няма ясни научни доказателства, че това ще се случи. И се обръщам към експертите. Съгласни ли, сме, е, съгласни ли сте с мен? Мисля, че господин Чан ще бъде. Ще даде отговор на този въпрос. Благодаря. Следващият оратор. Господин Къстър, три въпроса имам. Може да се смята, че е правилно инвесторите да са защитени. Защо обаче няма такава възможност за работниците и служителите да бъдат защитени? Когато техните права бъдат нарушени, те също трябва да могат да, да се защитат. Това се отнася за трудовото законодателство, за екозаконодателството, за здравеопазването. На следващо място – Конституционният съдя Брос изготви становище, според което частни помирителни процедури не са съотносими с Конституцията на Германия, нито пък с законодателството на Европейския съюз, нито пък с международното законода... право. Смятате ли, че една такава процедура на международно разрешаване на спорове ще а, е правно обвързваща в а, контекста на международното право и смятате ли, че те ще бъдат защитени от а, натиск на правителства. Например, когато искате срещу американското правителство, когато американски инвеститори се, се имат проблем с законодателство, което забранява фрекинг. Благодаря. Първият ми въпрос е, имате ли примери за това, че е имало дискриминация в щатите на инвеститори, вследствие на това, че е нямало механизъм за разрешение на спорове? И имаме ли альтернатива в щатите за а, малките и средни предприятия? Има ли научни доказателства? Според Аристотел единственото доказателство е примерът. Следващият оратор, благодаря, благодаря на нашите гости. Три въпроса в този анализ на печалбата и ползата не се спомена за разходите за евентуално отдръпване, охлаждане на дипломатическите отношения. така че как вие, какво бихте казали за този въпрос? Също така има много държави, които искат да поемат в абсолютно различна посока и да няма такъв механизъм е, или пък искат да подписат споразумения без е, подобни механизми. Такива случаите и с Австралия, например. И, и можете ли да кажете дали това се отразява негативно на инвестициите, на инвестиционните потоци? И а, това влушава ли м, търговските връзки? И накрая по ТТИП и въпросният механизъм. САЩ много често тълкува международните договори по националното си, според националното си законодателство. Защо? Просто не направим ние нещо подобно и да се занимаваме нашите вътрешни средства да са по-ефикасни. Хелмут, благодаря и аз за ясните становища на експертите. Аз ще се концентрирам върху последните три въпроса. Въпрос към господин Жан. Къде виждате причината за драстичните, даже драматично, за драматично увеличаване на а, процесите, свързани с инвестициите? Защо е това така? Къде са причините? Дали те се коренят в двустранната природа на споразуменията? Дали защото а, липсват липсва определена защита на дейността на инвеститорите. Т.е. защо тези помирителни процедури се увеличават и защо и какво всъщност става зад колисите на полити, политико-економическата действителност. Господин Нингелан каза, че при споразумението ЦЕТА националното законодателство не е застъпено достатъчно. Има много обтекаеми формулировки. Но това е в е, готово споразумение, то е подписано. Тоест, какво може да правим, какво може да направим сега? Как да третираме този факт, така че такива неща вече да не се повтарят? И още един въпрос към господин Жан. Как от, как, от какви съдии се състои един такъв помирителен съд? Каква е неговата структура? Къде е неговото седалище при СТО, при ООН? Because, uh... Колеги, трябваше вече да сме приключили първата сесия от нашата дискусия. Моля ви, още веднъж, съвсем накратко. Сега господин, госпожа Кела. Благодаря. Господин, госпожо Басенс, вие като адвокат говорихте за практическата част и аз искам да попитам колко печели един адвокат от подобни а, казуси. И също колко а, адвокатски кантори, а, на колко адвокатски кантори доходът зависи от подобни случаи. И също питам се дали ако дадете на инвеститорите правото да съдят правителствата, защото са дискриминирани, а, защо не помислите за хората, които много често получават много лошо отношение от инвеститорите, Та защо тези хора нито едно правителство или нито един закон не ги защитава? Господин Джан, смятате ли, че реформите при нас са достатъчни? И е смятате ли, че е достатъчно да се каже, че а, факта, че ние не се защитаваме сами, а, няма да ни навреди по-нататък, когато комуникираме с развиващите се страни. И господин Хинелан каза, че е, правим нещо ново с този механизъм, но има не, подобен механизъм в споразумението с Канада. А, какво, какви са резултатите от него? И последният оратор сега. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря и на четиримата оратори. Много интересни презентации. Въпросът е не е дали да защитаваме инвеститорите, а как. Три решения излязаха на преден план. Комисията предложи едно за арбитража и другото решение беше националното законодателство и третото беше международното законодателство. Никой не защити международното. А, така че повечето защитиха предложението на комисията за този механизъм. Така че първият ми въпрос към господин Джан. А, той за подобно, за подобен арбитраж ли е между инвеститори и държава, като че ли усетих известно колебание на края на речта му. И вторият ми въпрос към професор Хинделан. Той избира по-скоро националните законодателства и иска да запази и компетенциите на Европейския съд, но в един момент все пак споменава за арбитраж, така че не съм много сигурен как той навърза всичките тези елементи и какво е мястото на арбитража в неговата схема? И сега експертите, три минути на всеки. I'll do my best, thank you. Uh, very quick. Ще се постарая. Първо за малките и средни предприятия. Въпросът е важен. Малките и средни предприятия в Канада вече имат възможност да сведат арбитража до един арбитър. Е, ако се постигне съгласие, така нещата стават по-ефтини. След това въпрос на господин Ядо за, за допитването. Вярно, не крие, че 145 хиляди души заявяват, че не им харесва или самата с погодба, или механизма за разрешаване на спорове. И в тази връзка въпроса за несъвместимостта на интереси. Действащата уредба и сега не е съвсем без зъба. Може да се запознаете. Е, виждат се евентуалните противоречиви интереси. Въпросът е за националните съдилища. Много въпроси бяха зададени. Връзката с международните съдилища, с Европейския съд. Вижте, има решения дори на Европейския съд, които приемат възприемането на международни задължения. Това е отделен правопорядък. Знаете, правим го в СТО, правим го за правата на човека и за други международни задължения. Въпросът тук обаче е, че е, трябва по-отделно и парламентът трябва да, да прецени във всеки отделен случай, кои международни задължения да бъдат включени в механизма. Е, по-нататък е, е, себестоиността на една инвестиция. Тя, разбира се, зависи от много неща. Данъчен режим, нормативна уредба, наличност на работна сила и така нататък. Тук става въпрос по-скоро за застрахователна полица обаче. И в случаите, които споменах, ако вземем Аржентина, е, дори ако вземем Европейския съюз, кой всъщност е, би тръгнал да съди руснаците е, във връзка с енергийните проблеми и кой би успял да спечели на стоеност близо 30 милиарда евро. така че определено такъв един механизъм вдъхва увереност. Ето защо Съединените щати отделно са се договаряли двустранно с 9 вече от държавите членки за включването на такъв механизъм. След това Международния съд, колко би струвала издръжката му, честно казано нямаме представа, но така или иначе подобен разчет ще трябва да бъде направен. И вече разбира се, главният въпрос е дали всъщност се нуждаем от а, а, такава институция но предимствата и, е, че тя би неутрализирала в значителна степен несигурността и, и несъвместимостта на интереси. Следващата докладчица. Въпросите, които бяха адресирани конкретно към мен за несъвместимостта на интереси. Определено, от гледна точка на обществеността, особено въпросът трябва да бъде разгледан много внимателно. Но и трябва да се състави списък на арбитрите, които се ползват с доверие. Бивши политици само, или преподаватели по право, или юристи, но това предварително следва да се обсъди. За националните съдилища. Много добре би било, ако националните съдилища започнат да предлагат международното право. Някои нямат право на това, съгласно националното си законодателство, други е, не са охотни. Е, по отношение на е, връзката с член 20 от Общо споразумение за митата и търговията, Възможно е да се включат такива основания. В някои международни договори вече го има, но приложението не е същото, както в рамките на СТО. Защо е, да не се даде възможност на работници и служители, потребители, правозащитници, да, е, трябва да, да имат, да, да се чуе думата им в такива случаи и дори да им се даде възможност да встъпят със собствени искове. Последното обаче би предполагало да се разработи съвсем нова система. Лично аз мятам, че е, това би било добре, но не съм сигурна, че би политически осъществимо. Ще може ли по линия на този механизъм да се упражнява политически натиск? Е, различни дружества, неправителствени организации и прочие вече се опитват да лобират пред политиците. Така че да, наистина, този механизъм би могъл да се използва за упражняването на политически натиск – както впрочем става и в националната съдебна система. По отношение на страни, които се отказват от този механизъм, Австралия се е отказала, сега се връща обратно към него. Нещата се свързват и с политическата обстановка и кой е на власт в момента по отношение на е, адвокатските кантори и какво печелят те. Честно казано, доста юристи печелят по-малко, отколкото един член на парламента. Ам, не се сещам за която и да било адвокатска кантора, която да разчита единствено на този механизъм за разрешаване на спорове за препитанието си. А вече хонорарите са по договорка, както във всеки друг случай. Е, дали държавата да отговаря за защита правата на другите акционери? Да, точно така. И, и спогодбата трябва така да се разпише, че това да е възможно. И най-сетне това, че няма известност, че не е познат този механизъм, наистина е, е, той трябва да бъде по-прозрачен и трябва да се публикува не само окончателното арбитражно решение, а и обстоятелствата преди и по време на спора. Следващия докладчик към мен бяха адресирани 7 въпроса, ще се опитам да бъда кратък. Първият е, е, в контекста на, на СТО и е, политическите възможности за маневриране. Това е напълно осъществимо. В преамбюла, например, на спогодбата може да бъдат формулирани целите, структурата, е, неща като, например, е, е, здравето и безопасността, трудовото законодателство, защита на потребители и нататък, всичко това може да залегне в преамбюла. В спогодбата могат също така изрично да бъдат изключени случаите, които е засегната надзорната политика на държавата, например, по отношение на финансовия сектор или съображенията от общ правен характер, така наречения обществен ред. Вторият въпрос е за инвестиционните спогодби и за недостатъците на този механизъм за разрешаване на спорове. И вече се каза тук, наистина, ние гледаме на този механизъм като на застрахователна полица, като на застраховка, осигуровка за е, инвеститорите. И е, това е от значение, особено в отношенията с страни, в които дружественото управление е слабо, е, Нормативната уредба не е така строга по отношение на, на правата на работници и служители, опазване на околна среда и прочее. Е, така че тук, благодарение на такава клауза, бих се защитили интересите и на двете страни. На, на трето място, е, без този механизъм, е, как би изглеждал спогодбата, значи, това е пост по-скоро механизъм за защита, е, т.е. за пристъпване към принудително изпълнение на, на неспазени задължения. Така че няма причинно-следствена връзка между инвестиционната активност и наличието на такава клауз. Е, тук имаме влияние на, на много фактори. И економически, и политически. Някъде 25-30 фактора открояваме ние. По-нататък, защо през последните няколко години значително нараства прилагането на този режим? Причините са няколко. Главният, е, главната е една, според мен, е, рязкото увеличаване на капиталовложенията в развиващи се и по-бедни страни. Е, повече от половината от преките чужестранни инвестиции за миналата година са насочени към такива, развиващи се и бедни страни. Поради което и 70% от споровете са в такива страни. Председателят прекъсва. Още три въпроса имаше. По-нататък как да се е, избегне субективната представа за пристрастност, е, в края на краищата само с постоянен съд и съдии. Ако това е политически неосъществимо обаче, е, е, представата за е, пристрастност е, е, може да, да се оталожи чрез увеличаването на броя на арбитрите в сравнение с сегашните около 24-ма. Понеже в такъв смисъл всеки отделен арбитър би имал далеч по-малка лична изгода потенциално от едно или друго решение. Що се отнася до е, връзката с европейското право и други механизми, възпребети в Европейския съюз за разрешаване на спорове. Нека така да кажем, Европейския съд е, е доста ревнив по отношение на своето монополно право, така да се каже, на тълковател на европейското право е, въпросът не е толкова това, за това дали е, се прилага европейското право, а дали арбитражните решения влияят върху европейското право. И всъщност съдът трябва да отговори е, дали е, едно фактическо въздействие би било достатъчно, за да активизира неговото автономно право да тълкува европейското право. По-нататък въпроса за упрочаването на, на съдебната компетентност. Е, да се надяваме, че механизмът, който се предвижда от Европейската комисия, няма да бъде атакуван е, пред Европейския съд. Що се отнася до отношенията между развити национални правни системи от една страна и този механизъм за разрешаване на спорове от друга. Е, нали, да вземем е, океанския лайнер и спасителната лодка. Е, океанският лайнер е националната правна система, поне високо развитите, като германската, френската или британската. Там е постигнато тънко, комплексно развито равновесие между обществен и частен интерес – и разбира се, е, развитите правни системи приемат решенията на международни е, съдилища е, като защита срещу пристрасти или дискриминация от страна на националните съдилища. Благодаря. Благодаря и се извинявам, че отнехме време от втората част. Благодаря. Госпожи и господа, сега ще пристъпим към втората част от днешното изслушване нормативни аспекти на проекто споразумението. Както казах, тази втора част е фактически втора и по отношение на изслушването от миналата година, от, почти една година. Тогава твърде малко знаехме за приложното поле, за съдържанието на от тази глава от проекто споразумението, която се занимава с непротиворечивост на нормативната уредба и прозрачност. Сега обаче сме на много по-напреднал етап. Следващата седмица предстои осмия кръг на преговори и вниманието ще бъде обърнато в значителна степен върху нормативните аспекти. Комисарите Тимърманс и Штойбер в момента разработват конкретните действия които ще трябва да бъдат предприяти за гарантиране на целесообразност на нормативната уредба, последователност на, на подхода по отношение на допитването до заинтересовани лица, по отношение на вторичното законодателство, намаляване на нормативната и административната тежест. За всичко това настоява американската страна в хода на преговорите. Първо ще изслушаме комисията, след това двама представители на научната общност, единият от които е, присъства и на миналогодишното изслушване, господин Алеман. Добре дошъл отново. И е, по-нататък ще чуем и представител на европейското автомобилостроение. Сега, по е, времето, което ни остава, до този час господин Алемано трябваше вече да е приключил. Е, господин Алмар би бил някъде по средата на, на своето експозе, така че е, мога ли любезно да ви помоля да не се възползвате до край от отредените ви 15 минути на докладчик, за да ни остане и време за въпроси. И така първо господин Перо Депиник, изпълняващ длъжността директор в Генерална дирекция търговия, Европейска комисия. Благодаря, господин председател, за възможността, която ми давате да е, разясня състоянието нещата по регулирането, по нормативните въпроси в рамките на проекто Споразумението за инвестиция и е, търговия с Съединените щати. Какво всъщност се обсъжда, какво попада в периметъра на, на, на тази е, дискусия, сегашно състояние и следващи стъпки. Да видим първо мандата, който имаме, който ни е възложен. По тази част целта е да се примахнат ненужните препятствия пред търговията и инвестициите, в това число от немитнически характер. Е, цели се една амбициозна висока степен на съвместимост между нормативните уредби и при това без да се засяга правото на всяка от страните да регламентират и търсят степента на защита, която според тях е целесъобразна. Е, значи тук имаме някои ключови думи. Ненужни бариери – Тоест, не се засягат основателните нормативни актове. По-нататък по мандата четири области най-вече са предмет на преговорите. Санитарни и фитосанитарни мерки. Става въпрос за безопасност на хранителните продукти. Е, техническите бариери пред търговията. Става въпрос за процедура за оценка на съответствието, стандарти, технически спецификации. Тоест всичко, което регламентира кои продукти могат да бъдат пускани на пазара на дадена територия. Е, Нормативна непротиворечивост е, най-общо това са някои нали, хоризонтални общи правила на добрата нормотворческа практика и за сътрудничество между е, е, законодателите за повишаване на последователността и намаляване на несъвместимостта между двете страни. И накрая отраслови е, разрешения. Това са конкретни ангажименти, които могат да бъдат поети, от, ангажименти от нормативен характер, в области от общ интерес. Някои е, основни положения, които са предмет на разбирателство. Е, какво представлява непротиворечивостта на нормативната уредба? Премахването на ненужните разминавания, на, на, на дублирането на процедури, е, противоречиви изисквания към изделията, провеждането на двойни изпитания – и в някои случаи тези разминавания са оправдани, в други случаи са случайен продукт на е, различното успоредно историческо развитие. И сега е, просто ни се представя един добър повод да погледаме нещата и да, да поизчистим, да, да рационализираме, да оптимизираме нормативната уредба и да стигнем до взаимно признаване в случаите, в които това е възможно. Ето, и вече може да става дума за взаимно признаване на равностойност, т.е. наистина, ако актовете могат да бъдат приравнени един на друг, известна хармонизация, като друг инструмент в инструментариума. В някои случаи това може да означава обща приложимост на дадени правила. Или пък нещо, на което ние особено държим, е прилагането на международните правила и стандарти. И е, метода за постигане на всичко това е общо взето сътрудничество между е, органите, които се занимават с нормотворчеството. Подчертавам, това не е политическо взаимодействие, не е политически процес, а чисто експертен процес на общуване между нормотворците е, възоснова на обективна информация. И да видим сега един малко по-дълъг списък, който обяснява какво всъщност не е, е непротиворечивостта на нормативната уредба. Не става въпрос за широк взаимно признаване или хармонизация. Просто е нереалистично нито от експертна, нито от юридическа гледна точка. Не се стремим към обща система на, на изработване на регламентацията. Нали, няма да има фактически нормотворчески орган е, за нуждите на самото споразумение. Значи става въпрос за суверенитет е, на, на съответните законодатели, Значи ня, е, няма никакъв задължителен резултат от сътрудничеството. Е, не подлежат на преговори целите или степента на защита. Нито една от страните не може да налага на другата своя начин да регулира или регламентира. Още повече, че всяко от страните ожесточено би отстоявала своята независимост не може тези отношения да се е, използват за претекст за забава е, в нормотворческия процес на защита на потребителския интерес. Не става дума за някаква неравнопоставеност между е, заинтересованите страни, т.е. на едни да се отдава повече тежест, отколкото на други. Не може търговски или економически интереси да вземат връх е, е, над е, обществената политика. Не може на една от страните да се упражнява влияние е, по отношение на, на нормотворческата и дейност, е, нито пък става дума за някакъв трансатлантически вътрешен пазар, е, чиято уредба да се прилага с предпочитание пред съюзната. Значи, тук не става въпрос за отказ от или намаляване по какъвто и да било начин за защитата, която е гарантирана от съюзните договори и съюзното право. Нито технически, нито юридически това не е възможно. Нито в САЩ, нито в ЕС. Ние до сега своите контакти с е, различни е, нормотворчески органи не сме чули е, каквито и да било идеи за намаляване. Впрочем, нито в устна, нито в писмена форма, никакви намерения, опити да се намали е, степента на защита на обществения интерес. Бихме насочили вниманието си към областите, в които по-добре можем да работим заедно с практическа полза. И що се отнася до тази глава за, за вместяване и непротиворечивост на нормативната уредба. нея се включва добра нормотворческа практика, прозрачност, странно предупреждение, е, обмен между е, нормативните органи, още на ранни етапи от нормотворческия процес – за заимстване на опита, избягване на на грешките, та отрано да се търсят взаимно съвместими решения, които биха повишили ефикасността и ефективността на нормотворческия процес. Е, в областите от общ интерес могат да бъдат предприемани общи действия. Естествено, е, в области, в които имаме напълно различни интереси, не бихме търсили някакви решения утвърждаване на е, международното нормотворческо сътрудничество. Е, и тук е, става въпрос за въздействие далеч отвъд рамките на отношенията с САЩ. И в тази връзка също независимостта на нормотворчеството и принципа на предпазливост. Тоест, всяка от страните следва да зачита нормативната система на другата. Този проект от текст ще бъде завършен, да се надяваме, още тази седмица, преди да започне следващия кръг на преговорите и ще бъде публикуван орган за нормативно сътрудничество. Той ще наблюдава изпълнението на, на клаузите е, в тази част от е, споразумението, без някакви решаващи е, нормативни правомощия. Той ще прави оценка, проверка на проекто, нормативните актове. Значи това е един допълнителен пласт или ниво на контрол. Избира се е, в задължението за прозрачност и привличане на заинтересованите страни. Тук са посочени някои отделни отрасли с цел в тях, във всеки един от тях да бъдат постигнати осезаеми, конкретни интереси. Виждате автомобилостроене, фармацевтика, машиностроене, химическа промишленост, пестициди, текстил. Рано да се каже какъв ще бъде резултатът, но в тези отрасли общият интерес е значим. Не съвсем накратко няколко примера, тъй като предполагам, че колегата ще обсъди поне един от тях за автомобилостроенето равностойност на колкото се може по-голям брой норми в областта на химическата промишленост системите ни са напълно различни, т.е. може да има някакво взаимно признаване, но можем да насочим вниманието си към практическо сътрудничество по оценка на веществата, е, съпоставимост на методиката, общо дето за да се избегне ненужното дублиране на контрола. И всичко при спазване на сроковете и други процедурни положения на уредбата на всяка от страните. Сега малко е рано въобще да предсказваме изхода, е, на тези преговори. Началните, стартовите позиции са доста различни. Е, повечко е, общи положения се набелязват в посочените отрасли. А междувременно ние ще публикуваме готовите текстове и ще изслушваме с интерес всички забележки. Благодаря. Благодаря ви, благодаря за това, че ни спестихте и малко време за въпросите. Доктор Алемано, професор катедра Жан Моне по европейско право и рисково регулиране, Париж, благодаря. Преди да започна, искам да кажа, че презентацията ми е основана на един предишен доклад, който изготвих за Европейския парламент през 2014 година. Този доклад ми беше поръчан от Европейския парламент от комисията АФЕД. Както чухте от предишната презентация, ТТИП и преговорите бяха много противоречиви до момента. Има най-различни становища, много хора от държавите членки са загрижени, но има няколко основни въпроса, които занимават общественото мнение. Най-напред прозрачността, на второ място засегнато от комисията, а третото бе засегнато в първата част на панела. Има много повече обаче в ТТИП, което може да бъде загриженост. Според мен, политически и демократичен контрол е важен. За това се говори в момента, но ако това споразумение влезе в сила, кога ще бъде това? Начинът на приложение е също важно. Какво ще се случи, ако това споразумение бъде прието, бъде подписано? И така, ако аз ви попитам, що е ТТИП и започнем един брейнсторминг в момента, вероятно ще има подръжници и хора, които ще са против ще има мнения, които ще казват, че това е един регулаторен международен режим. Ще има хора, които ще кажат, че това споразумение обхваща всъщност хомогенни страни. И така, нека да се запитаме защо, как и кога. Защо искаме с това споразумение да се справим с проблема за границите. Границите, които ние до момента наричаме немитнически ограничения. Как може да се справим с тях? Титип не се появява в вакуум. Знаем, че той се основава на режима на СТО. И също така то се основава на трансатлантическото сътрудничество, което върви вече от десетилетия. Имаше е, споразумение на секторно равнище, като например взаимно признаване на качеството на биопродукти и други такива споразумения. По принцип, още от, 1955 та година битува становището, че има различие между техническите бариери и другите ограничения. Сътрудничеството в рамките на СТО се състои в хармонизация на законодателството. Е, председателят моли оратора да забави темпото на презентацията си. И така, а вижте се обаче, че тези споразумения не са достатъчни и вероятно ще е необходим подхода на ТИТИП. И така се стигна до структурирането на ТИТИП споразумението. ТИТИП се опитва да координира либерализацията на търговията през океана. От какво се състои ТТИП? Каква, какви идеи се крият за това споразумение? Тези идеи са свързани с въпроса как да, да се регулира, а не какво да се а, нормира. И така, заключението е, ако имаме еднакви процедури, вероятно ще, се, ще получим е, сходни резултати. Това е основата, на, на която, на която стои за ТТИП. Има съвет за нормативно сътрудничество между Штатите и Канада и има споразумението СЕТА, което бе, което бе споменато. И сега се появява ТИТИП с това споразумение. Вероятно ще се преодолеят разлики, които понякога са идеологични. Тоест, това споразумение ще остане отворено за диалог и за сключване на нови споразумения. А това, което аз казвам на моите студенти е следното заложено в този слайд. тип се опитва да създаде хоризонтална дисциплина за бъдеще, за да може да постигне съгласие между регулаторите в дадени области и в същото време пред, прилага вертикален а, подход. Това е много чувствителна игра, защото и двете страни трябва да бъдат уравнени в края на споразумението. И така, имаме хоризонтални и секторални елементи тук. По принцип всички мерки от общо приложение би трябвало да са обект на нашата дискусия. Естествено, кои са тези, това е въпросът. Може да сме академични, тук може да дадем научен отговор, но на базата на това, което знаем за Европа и за щатите, може да кажем, че в щатите битуват не законодателни разпоредби, а по-скоро решения и актове за изпълнение, взети в Конгреса, за разлика от разпоредбите, които се издават на нормативна база в Европейския съюз. Цели се един механизъм за диалог, цели се един постоянен форум за обмен, за обмен на идеи и цели се диалог и постепенно сближаване между отделните юрисдикции. Какви са механизмите? Ако се опитаме да приближим е, двете реалности, трябва да направим най-напред една разлика. Разлика между новите разпоредби, които не съществуват още днес, но могат да се появят вследствие на нано приложенията, например, и разлика между съществуващите разпоредби. Какви са разликите и как могат те да бъдат преодолени? Отново ораторът бива прекъснат с молба да забави темпото на презентацията си. И така, продължава ораторът. Оценяват се разпоредбите и по-скоро отношенията между регули... регулаторите. Преценява се дали предизвикателствата, поставени от дадена технология, са съвместими за различните регу... регулатори дали са сравними. Интернализират се и разходите, които и, и, и се преценява дали еднакво решение на проблема ще е подходящо за всички страни. Понякога се получава така, че имаме толкова много разпоредби от двете страни на Атлантика, че е най-разумно да се започне както при отношението на между Канада и САЩ, т.е. чрез система на петиции. Разглеждат се доказателствата, фактите за стандартите, след което започват консултации и публични изслушвания. Има много примери, ще чуете пример от автомобилната индустрия – но основният въпрос си остава. Смятам, че това е най-важният въпрос, а именно дали този механизъм ще ни доведе до дъното. Дали и двете страни от Атлантика ще трябва да занижат своите стандарти с други думи. Отговорът е отрицателен. <clears throat> страните, които преговарят, те ще трябва чрез споразумението да са обвързани. Ако обаче такова споразумение се постигне. Но естествено има много още отворени въпроси. С някои, някои вече се обсъждат, но трябва да помислим за дневния ред, който ще се появи, ако споразумението бъде подписано. Кой ще прилага хоризонталните глави и какво ще се случи след това? Трябва да направим разграничение между момента на прилагане на хоризонталната дисциплина и момента на пренасене в законодателството на секторните ангажименти. Моментът на диалог между регулаторите е важен – в момента, в който в даден сектор се постигне споразумение, въпросът е как дадените юрисдикции ще приложат това споразумение в своите системи. естествено, основният въпрос, който ви интересува е каква роля ще се падне на законодателите и съзаконодателите. И каква ще е ролята на обществеността? Един от моделите, които битуват в, институци... в институционалното съзнание, е възможността за един съвет, който да координира процесите. Отново обаче въпросът е кой ще, от како, кои хора, какви хора ще съставят този съвет и как ще се установи институционалния баланс на европейско равнище. Основното послание към вас е, че основният проблем не е това, което се обсъжда в медиите, а от нещо по-дълбинно. ТИТИП ще бъде иновативен механизъм за правителствата, който ще отвори законодателния процес и вземането на решение. т.е. ще имаме дефиниция на два стандарта, два вида стандарта, които ще осветят законодателния процес. Има нужда от политически контрол и участие на всички заинтересовани лица в този процес. Има напрежение, с други думи, между нуждата от ефективност от страна на регулаторите и нужда от политически контрол. В заключение ще кажа, че ТТИП по, по своята същност няма да намали регулативната нормативната компетентност на двете страни, защото то признава и уважава автономността на нормативните системи. Цели се обаче сътрудничество между тези системи. Това е нещо абсолютно ново. Вижда се нуждата от демократичен контрол тук. Когато говорим за хоризонталната глава, помислете си за следната метафора. Един мост, който се опитва да, да, да свърже двете, двете страни на Атлантика, ам, един мост, по който регулаторите могат да тръгнат, но не трябва да тръгнат. Благодаря, казва председателят, а сега думата има госпо... професор Фисан, професор по публично право от, проф... от университета в Билефелд. Благодаря. Много благодаря за поканата, с удоволствие последвах. Аз ще се спра на четири пункта. Двете са, две са свързани с демокрацията и две са свързани с вътрешните, с съдържанието на стандартите. Първата точка. Демократите в щатите се опитват да наложат факта, решенията по ТТИП и ЦЕТА, споразумението с Канада, да се взимат по-отделно, по-отделно за всяка разпоредба и по-отделно за е, всеки казус. В парламента, в нашите парламенти обаче това не е така. Имаме един проект от закон и той се приема или отхвърля. Аз мятам, че американският модел или по-скоро модела на е, американските демократи е странен и дава много храна за мисъл. На следващо място, когато говорим за регулаторите и за бъдещата нормативна база, на ТИТИП не можем много да кажем, защото нямаме за момента факти, но какво се случи в, с цвета? Случи се следното. В различни области има е, има различни комисии, които отговарят за митниците, например за екологията, за подобни въпроси. Тези комисии трябва да работят, да правят предложение на един общ комитет за разпореди в областите, за които отговарят. И сега, тук е най-важното. Този смесен комитет – трябва да взима обвързващи решения за двете страни. В този съвет, този съвет е съставен от представители на Канада и на Штатите, а в при ТИТИП това ще са представители от Европейския съюз и Штатите. Сега, какви ще са компетенциите на един такъв смесен комитет? Това ще са области, които са споменати изрично в договора. Тоест, казва се, на, за, по този въпрос Месения комитет ще, трябва, ще може да взима обвързващо решение. Мой колега казва, е, тези области са толкова силни, че с тях се отстъпват суверенни права от страна на Европейския съюз и държавите членки. И сега въпросът е за демокрацията, как се легитимира това човек може и да отслаби тази формулировка и съответните компетенции за вземане на решение. тогава може да се каже, по принцип залагат се изключения в митниците, това са 600 страници, например. Правят се тези изключения, след което се казва, за как, че сметения комитет може да вземе решение. Това е една подобна система на нашата, когато изпълнителната власт взема решение по отношение на текстове в последствие прияти от парламента. Добре, проблемът не е толкова голям. Въпросът е обаче разликата с международните договори, а именно, че тези решения не могат да се анулират. Т.е. когато германският министр за транспорта предложи нови правила за транспорта, то тогава парламентът, Бундестагът в Германия казва, не, не, не, тези неща не ги искаме, отхвърляме ги. И тогава а, регламентът или разпоредбите на министъра отпадат. Това обаче не може да се случи при ТИТИП. И тук има един много сериозен проблем от демократичен характер. Това отсветява естествено и стандартите, защото в крайна сметка стандартите ще бъдат сведени до единични разпоредби. Имаме двете страни, Европейския съюз и канадското правителство или американското правителство. Представители на Европейския съюз са демократично легитимирани. Но ако канадското правителство взема решение, което засягат Европейския съюз, то, това, е, то тези решения нямат демократична легитимност. Може да звучи формално, но това е факт. На следващо място. Защитата на потребителите и екологичните стандарти. В мандата за преговорите е записано Искаме високи стандарти за защита на потребителите и екологията и природната среда. Това е конституционна лирика, чудесно, би стояла в преамбюла, така. Но прави се препратка към член 20, който, който член обаче може да бъде е, разбран само в е, е рамките, само в контекста на член 20 от фитосанитарния контрол. Тоест, тук се сблъскват две философии. От една страна имаме в Европа национал... националния принцип за превенция и европейския принцип за превенция. Той, този принцип казва, ако има опасност и човек има подозрение за дадена опасност от дадено вещество или технология, генна технология, фрекинг, а, тази технология може да се забрани, защото има подозрение, опасение за опасност. Вие обаче те познавате становището на американците. Докато няма научни доказателства, такива дейности могат да са допустими и не само могат, ами трябват. Това не означава, че тяхната система за защита на природната страна е лоша. Тя е просто друга. Ние казваме, имаме е, висок, висока отговорност, казваме ние европейците, при защитата на потребителите и на природната среда. Има неща, които вече не функционират добре в Европа. А и това се вижда, че има, поне в Германия няма наказани а, замърсители на околната среда. Е, добре. Виждаме, че нашата система не е перфектна. Имаме и е, други области, в които нещата не функционират добре, например от финансовата отговорност. Човек се казва, добре, предприятието ми ще фалира, но за мен всичко е наред, аз съм си изнесъл капиталите в Лихтенштайн или е, Швейцария. Как обаче тези неща се свързват сега с ТИТЕП? Стандартите стават минимални в щатите и те са до такава степен обвързващи, ако са подплатени с научно неопровержими данни. те прави препратка към а, споразумението за финансанитарен контрол. А, това въжи и за споразумението ЦЕТА, т.е. споразумението за фитосанитарния контрол, член 20, е неразделна част от ЦЕТА и ще бъде такава за ТИТИП, т.е. той е в сила. Добре, но ние няма нужда да правим една грешка два пъти. Ако ТТП функционира добре, и бъде прието, може да има точно в тази област фатални последствия. На следващо място стандарти, демокрация. Европейската комисия излезе с една директива преди няколко години, която щеше да доведе до, до приватизиране на водоснабдяването. Имаше обаче много голямо европейско държение, движение право на вода с, с една европейска гражданска инициатива, която беше успешна. Получиха се достатъчно подписи и комисията каза, добре, махаме директивата. В ЦЕТА обаче виждаме отново тази нагласа за задължението за търгове и виждаме, че през задната вратичка отново се въвежда приватизирането на водата. Ето, при нас преди години имаше тази демократична инициатива, казахме, не искаме приватизирането на водата и а, тя бе премахната, но ето, има сега мал... Не, отново същата тема е завуалирана в непрозрачни разпоредби и се налага на ново. Става дума за стандарти за защита на потребителите на, на, на природната среда, на митниците – Това са стандарти, които се регулират главно на национална, регионална и, европе, на, и европейско равнище. Тези стандарти биват подкопани в е, споразумението ТИТИП. Това е моето заключение и послание. Благодаря за вашата презентация. А сега давам думата на Ерик Йонерт, генерален секретар на Европейската асоциация на автомобилните производители. Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената възможност да ви представя едно реално проучване, какво означава и какво би означавал ТТИП за нашата индустрия. Като организация ние представляваме 15 от европейските производители, водещи производители. И тук ще цитирам факти и данни, защото причината, поради която ние сме толкова активни по ТЕТИП, е, че а, смятаме, че това споразумение е много важно за цялата индустрия, както и за работните места, защото в момента 12,7 милиона души директно или косвено са заети в нашата индустрия и Нашият сектор работи основно за износ. Ние произвеждаме повече, отколкото продаваме тук. Тоест, с тези дни имаме възможност да изнасяме дори повече. И по този начин да създадем още повече работни места тук в Европа. И е, нашият е, сектор има 95,1 милиарда евро положителен е, нетен търговски принос. И ние почти се. Ако погледнете вноса на превозни средства към а, Европа, а, ние имаме близо 10 000, които изнасяме, спрямо 1000, е, които се продават тук. Така че виждате нашия принос. В, по тези ние ще работим съвместно с другите представители, които са представители на автомобилната индустрия в Съединените щати. Нашите позиции са напълно съгласувани и ние искаме да участваме активно и да се подпише това споразумение. Ние виждаме това като една невероятна възможност да се премахнат на различните нетарифни бариери и също някои регулаторни такива. И все пак ние си даваме сметка колко е комплексно законодателството и колко са комплексни а, нещата. А, и ще се опитам да представя какво имаме по настоящите закони спрямо с бъдещите евентуално от това, което вече имаме, така както и комисията го каза. Тук говори за кутия инструменти, с които да се прави съгласуваност. Ние сме доста избирателни. Ние знаем, че задачата е много сложна и ще съсредоточим дискусията само върху еквивалента на регулациите за регламентите за безопасност. Всичко останало ще бъде невъзможно. Така че нека да бъдем избирателни. И това е само за пътни превозни средства. А, това са за, за коли. Не говорим за камиони. Там нещата са по-различни. Там искаме взаимно признаване на еквивалентите за стандарти за емисии и замърсители от подобни търговски и превозни средства. За останалото искаме хармонизация. Ако погледнете настоящите разлики, пак се връщам към казвам от предишните оратори за това какво и как, нека да се сърчим върху въпроса как. Каква е разликата между регулацията на сектора в Съединените щати и в Европа? В Европа имаме хомологизация с одобрение на типове, така че могат да се продават коли само ако те са одобрени от националните власти, т.е. те съответстват на а, даден стандарт, който е наложен. В Съединените щати, когато говорим за безопасност, имаме един вид самосертификация, т.е. производителя трябва да сертифицира, че съответстват на, че техните коли съответстват на стандартите. И после вече властите би трябвало да осъществят контрола. Няма да влизам в таблицата, имате я и можете да, да разгледате детайлно. След това, какво представляват тези регулации? Ако погледнете в Европа, нашият сектор ние имаме от една страна световните технически регулации и също регулациите на ООН и на а, а, Европейския съюз. В САЩ пак същите световни технически регулации. От друга страна, както вече казах, за безопасността имаме стандарти за безопасност и регулации, които са а, изградени на национално ниво. Нека отново да се спра на типовете тук виждате типовете регулации в, Европе, в Европа. Това, което се приема от Економическия комитет за Европа на ОНЕ и а, също така комитета, който се базира в Женева, който е в Женева, а, WP29. И там се налагат основните стандарти за коли, например за предпазните колани, тестовете, изпитателните тестове за сблъсък и така нататък. Така че има голям набор, много високи стандарти, над 120, които регламентират нашият сектор, основно за защита на пешеходците, за безопасност на автомобилите и така нататък. И за всичките тях се прилагат а, тези световни стандарти, които са приети пак в рамките на ООН световни технически регулации. Те се прилагат както в Европа, така и в Съединените щати. От друга страна, в Съединените щати пък си има регулаторна агенция, NCA, която пък също налага с техните си стандарти. И след това тези стандарти се, към тези стандарти се прилага концепцията за самосертификация. Както вече казах, има разлики, но и двата набора от стандарти предлагат много високо качество и много високо ниво на безопасност. И от производителите се изисква обаче да създават различни дизайни на колите в Европа и в САЩ. Например, различни са структурите на колите при изпитателните тестове, различни типове чистачки, огледала, фарове, колани и така нататък. И от тук заключението, че когато трябва да се спазват за различни типа регулации, това струва повече. регулациите, нито една от тези регулаторни системи не е по-ефикасна, просто са различни. И а, просто секторът вече се опита и преди да хармонизира съществуващите е, регулации и се провали. Така че трябва да се получим от грешките си и за това считаме, че решението е в случая за съществуващото законодателство просто признаване на дадени сертификации. Тоест, по този начин ще можем да продължим, като не намаляваме стрикността и е, качеството на нашите стандарти. Както вече казах, при е, камионите ще налагаме еквиваленти за замърсителите и едно е, НПО Междунационалният съвет за чистия транспорт в Съединените щати също стигна до заключенията, че стандартите и в Европа, и в Съединените щати са достатъчно високи и почти еднакви, така че ние продължаваме да събираме данни от е, държавите членки, за да установим от наша страна дали наистина и двата стандарта дават еднакви, е, еднакво качество. И в крайна сметка, много лесно бихме могли да кажем като индустрия, това искаме, искаме да има такова споразумение, е, давайте. Но темата е много сложна и за това искахме да инвестираме в проучвания, и да се срещнем с. И за това искахме също да има среща с заинтересованите страни. По този начин ние правим връзката между заинтересованите страни и комисията. Ние а, представихме едно техническо проучване от а, университета в Мичиган и университета в а, Швеция, където се говореше за тези типове регулации а, за колите и също за нещастните случаи в Съединените щати и в Европа. Скоро ще имаме окончателните резултати и ще имаме също така и економическо проучване, пак с помощта на един от нашите центрове. И нека да съм все пак ясен, най-голямата ни най-големият ни шанс е в това, тази съгласуваност на регулаторните системи. И ще имаме намаляване на различните бариери пред търговията. И това е потвърдено от един институт в Обединеното кралство, което говори за разходи от порядъка на 26% в тарифните бариери, които ще отпаднат. И евентуално ще се увеличи износът с, към Съединените щати с над 100%. Разбира се, спестяването на средства от а, различните митнически тарифи също е важно, но най-голямото спесяване ще дойде от това хармонизиране на системите. Така че а, това, тук стигам до заключенията. Господин председател, ТТИП е начин за премахване на регулаторните бариери при съществуващо законодателство. Разбира се, ние не искаме да намаляваме качество и стандартите тук. Именно за това казваме, че искаме взаимно признаване на еквивалент, за еквивалентност на съществуващи е, сертификации. И автомобилната индустрия, автомобилният е, автомобилната търговия е 10% от цялата, целият търговски обмен между Европейския съюз и САЩ. А, не, представете си какво ще стане после. Ще подсилим още повече нашата роля на лидер в този сектор. И смятам, че ще има възможности за Европа да има още повече растеж, още повече работни места и ви благодаря за, тази, е, за тази, тези възможности и е, сме готови да се ангажираме още. Благодаря. А сега време за въпроси. Първо госпожа Келър. Благодаря. Нямам толкова много въпроси. Просто искам да чуя отговор на комисията спрямо казаното от другите оратори за проблемите и също за това, че ако нямаме регулаторно сътрудничество, какво тогава ще правим с тези? Какво точно ще са действията? Какви са компетенциите? И също какво ще отговорите по този въпрос за живото споразумение, защото а, това споразумение все още няма съдържание. Те първо ще се изгражда съдържанието. И комисията каза, че по-голямата част от ползите ще дойдат за такова сътрудничество но всъщност на този етап нищо конкретно няма. Благодаря сега, господин Шолц. Благодаря. И аз имам въпрос към комисията. Конкретен въпрос. Когато казваме регулаторно сътрудничество, смятам, че трябва да имаме и система за ранно предупреждение. Тоест, всяка от страните трябва да се споразумее с другата дали предвижда някакви допълнителни е, правни рамки и регулаторни рамки, мерки. А тук влизаме в, до следващия въпрос. Идентичността на законодателя. Кой ще определя тези мерки? Това е, Парламентаристите ли ще са национални органи? Как ще протича процеса? Господин Добретон, благодаря. Първо, искам да благодаря на професор Андрея Пизан за великолепното му изказване, което потвърждава моя собствен анализ за опасността от СЕТА и ТЕТИП. Два въпроса към комисията. Представители на комисията да се опита да ни успокои, че ТИП не е толкова опасно и че малко области ще бъдат засегнати, но ни даде само един пример. Пример, който беше доразвит после от друг куратор, а именно автомобилната индустрия. Моя въпрос. Кой друг сектор ще бъде обект на хармонизация по те тип? И второ, защитените географски указания за происход и указанията за происход, как смятате да продължите преговорите по тях? Може ли представителя на комисията да ни каже, че правилата, европейските правила за указанията за происход ще бъдат зачитани. Благодаря. Господин Фос. Към въпрос към представителя на комисията. Връщам се на казаното от господин Физан. В един вестник днес четохме, че американците биха могли да се възползват от правото да участват в законодателната процедура. Така ли е? И нещо друго. Не съм разбрал за препратки към СТО и референции към текстовете на СТО. Но това вече е съществуващото право, нали? Тоест, държавите членки могат да се позовават на това право. В такъв случай не разбирам критиката ви. И относно водата, казах казахте, че е скандално това, което може да се случва. Но проблемът идва, когато а, някои общини са решили да приватизират водата и инфраструктурата и се организираха обществени поръчки. Ами, това си става, това си е проблем в рамките на обществените структури. Госпожа Келан, а, искам също да кажа, че децентрализираните нива също могат да бъдат ефикасни за даване на информация и се така беше казано. Там не, не, извинявайте, поправя се продаж. Централното ниво. Какво можете да ми кажете? Госпожо, госпожа Родригес има думата. Благодаря, господин председател. Изтървах част от дебата със сигурност е бил интересен. И, и имаме няколко въпроса. Но първо, относно основните проблеми, които засягат търговията, са регламентарните въпроси, както и административните и техническите и съответно нетарифните бариери. И в Комисията по международна търговия, както и на много други места, със сигурност вече сме се запознали с проблемите, с които се сблъскват нашите предприятия в чужбина. А ето сега тук се говори, че ще махаме такива бариери. Та въпросът ми е, може ли наистина това да стане? Да се изпълнят очакванията ни? Или а, е, дали няма да се останем фрустрирани по такъв ключов въпрос? И другото, което искам да попитаме, какво мислите за правното законодателство за работата. Дали няма да има намаляване на стандартите и дали е възможно да се избегнат някакви такива допълнителни разпоредби. Благодаря. А сега ораторите могат да се изкажат за минута и половина на теория. Шегувам се. Но просто бъдете кратки. I'm afraid, uh, thank you, Mr. Chairman. I'm afraid that the quality of... Благодаря, господин председател. Опасявам се, че качеството на отговорът ще зависи от наличното време. Значи, органът по това нормативно сътрудничество какво ще прави? Първо ще наблюдава е, прилагането на клаузите на споразумението, сътрудничеството между нормативните органи е, и ще ги насочва към областите на бъдещо сътрудничество. По този начин ще могат да се очертаят възможности за сътрудничество, области на по-голяма съвместимост. След това пред този орган ще могат да бъдат повдигани всякакви въпроси, пораждащи загриженост. Това е фактически един съвещателен форум, който няма да има право на вземане на решение. Сега, споразумението ще бъде жив организъм, т.е. няма да можем да се договорим окончателно за всичко и ще има нови възможности за сътрудничество. Трябва да видим по какъв начин те да бъдат закрепени в конкретни клаузи. За сега нямаме кой знае каква яснота, дори по е, съюзните договори има много възможности за това, но във всеки случай, без съмнение, във всеки такъв случай, нали, ще е, се процедира чрез допитване е, сред органите, които се занимават с нормотворчество. И дума не може да става някой да взема решение на своя глава примерите казвате за други отрасли, например в фармацевтичната промишленост. Може да се говори за взаимно признаване на проверките на производствените обекти, както за фармацевтични, така и за е, медицински изделия. Можем да търсим по-голямо сближаване по критериите и процедурите за техническа оценка на веществата – може да има обмен на данни за това. Така че е, кандидатстващите за разрешаване на едно или друго вещество да не подават документацията два пъти. Географските указания, нищо няма да се променя в е, тази област, гарантирам ви. Както казах, няма да има решаващи правомощия и не може да има, значи, нито едностранни такива действия, нито двустранни дори, преди е, надлежния съгласователен процес. Значи всичко, което се реши в рамките на тази спогодба и след нея ще бъде предмет на демократичен контрол. Така че за демо... дефицит на демократичност не може и дума да става. Защо се отнася до правилата на СТО в санитарната и фитосанитарната област? Не ни е нужен ТИТИП, не ни е нужно това споразумение. Всъщност СТО вече действат такива задължения. След това обществено-комуналните предприятия – Това са области, в които вече има конкуренция. А и Европейският съюз е поел ангажименти за широка достъпност на процеса на обществени поръчки в областта на комуналното стопанство. Това е по-общо споразумение за обществените поръчки. Така, значи по-нататък ще обръщаме внимание на, на централните, на федералните е, е, решаващи органи в държавите членки. Това, разбира се, все още се обсъжда. И накрая, може ли да се отговори на очакванията? Честно казано, предизвикателствата, препятствията са огромни. Знаем каква бе цената на вътрешния пазар – колко коства това усилие в Европейския съюз. И значи трябва да бъдем реалистични. Е, ясно е, че тези отношения ще отнемат време. Е, трудовото законодателство не е предмет на каквито и да било договорености и няма да се засяга. След това ще бъде включен механизъм за ранно предупреждение за предотвратяване издигането на нови препятствия, на нови бариери, така че и когато някой мисли да, да въвежда нова някаква регламентация от едната страна, другата страна да бъде известявана своевременно. Благодаря. Някой от другите желая ли да отговори на въпроси? Така, на първия въпрос зададен от господин Вос, дали Съединените щати биха искали да се намесват в нормативния процес в Европейския съюз, отговорът е да. Точно както Европейския съюз с всички заинтересовани страни от Европа би искал да има право на становище по отношение на американското законодателство. Това, между другото, вече се и прави. Та това споразумение просто ще формализира, ще официализира процеса. Е, това отчасти е, е отговор и на е, един друг въпрос за действието. Кой ще предприема действие? Както току-що чухте, съветът за нормативното сътрудничество няма да предприема действия. И отново обръщам вниманието на разликата между ново законодателство, което ще предвижда общ ангажимент – за съгласуване с оглед постигането на равностойност. По отношение на действащото законодателство обаче, тежестта на доказване ще се носи от заинтересованите страни. Значи, те ще трябва да, да, да представят доводи, да обобщят данни, доказващи необходимостта от хармонизиране. Благодаря. На три въпроса ще отговоря. Сега, за обществените поръчки и водата, приватизацията на водата, това може да се случи като формална приватизация или като предприятия, които кандидатстват, така че има по-нататъчни стъпки. На следващо място, когато правим нови закони трябва да провеждаме консултации. И не знаем как нещата ще се случват в бъдеще. Най-лошият сценарий, от него се интересуват юристите и наистина с него трябва да се заемем. И на следващо място, хармонизацията на, лего, е, на законодателството докато се правят предложения и докато парламентите взимат решение, от юристическа гледна точка няма проблем. Защото всеки може да излиза с предложение, но политическият въпрос е какви са фактическите връзки и обвързвания. Как парламента може да направи промени, след като има решение на смесения комитет. Е, това е както политически, така и демократичен въпрос. Въпрос на демокрацията трябва да се прави разлика тук. Uh, thank you. Does Mr. Yonert wish... Благодаря, господин Йонард. Желая ли да коментира? Микрофон, моля. Тъй като към края на днешната... А, не, всъщност, тъй като наближава края на отделеното ни време. Благодаря ви. Сега за заключителни думи бих искал да дам думата на господин Алекс Фос, тъй като той съставя, той ще бъде автор на становището на Комисията по юридическите въпроси по общи препоръки на парламент. Благодаря. Аз също ще се опитам да бъда кратък. Най-напред Механизмът за разрешаване на спорове е много противоречиво осветлен в публичното пространство. Но ясно е, че има нужда от защита на инвеститорите. Това е общоприет инструмент в международното право и от европейски интерес да има такъв механизъм. Той би трябвало да изключи произвол при отношенията между двете страни. Ясно Ясно трябва да са, ясни трябва да са дефинициите за защита на инвеститорите и за а, дейността на помирителните съдилища. Видяхме как стоят нещата с альтернативите и альтернативните разрешения на споровете, но вероятно ще възникнат допълнителни проблеми, проблеми при практическото приложение на предложенията. Така че Моето впечатление е, че за момента моделът има нужда от подобрение, трябва да се адаптира в времето. Чухме някои предложения, постоянен съд, ограничаване на обхвата Явно основното тук е, механизма за разрешаване на спорове да се да се структурира по-ясно. Явно помирителните съдилища са необходими, те или поне са една възможност за разрешаване на конфликти, но не е решение да няма предвидена такава възможност, т.е. да няма възможност за разрешаване на спорове и конфликти. Смятам, че комисията и преговорите и страните по преговорите ще се договорят за една съответна структура. Смятам, че структура е ключовата дума, която се прилага при този механизъм. Uh, thank you, uh, Mr. Foss. Благодаря ви, господин Фос. От името на двете комисии и на техните председатели, позволете ми да правя благодарност към нашите уважавани гост-докладчици а както и на всички вас за присъствието и участието. Закривам изслушването.